Guten Morgen, guten Morgen, liebe Kolleginnen. Добро утро, колеги, дами и господа. Добре дошли на днешното ни заседание. Днес сме малко повече, отколкото бяхме вчера. Но разбира се, днес е вторник зарана, не е понеделник след обед. Предстои ни маратонско заседание. Имаме да гласуваме по редица доклади, по които нашата комисия трябва да вземе решение. Надявам се, че всички си носите картите за гласуване. Уместно е да проверим, мисля. Използвайте си карта за гласуване, намерете ги, ако обичате. И така, точка 10 от дневния ред, международна търговска политика в контекста на неотложните приоритети по отношение на измененията на климата. Имаме редица изменения, по които ще гласуваме. Първо изменение, кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Второ изменение на две части. По първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, прието. Ще проверим гласуването по трето изменение. Гласувайте с картите, ако обичате. Край на гласуването. 32 на 17, съвсем ясно е, четвърто изменение за, против, е прието. Пето изменение е за, против, въздържали се, прието. Шесто за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо за, против, въздържали се, приема се. Осмо за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето за, против, въздържали се, отхвърля се. Десето за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, от против, въздържали се, отхвърля се, 300 за, против, въздържали се, отхвърля се, 12 за, против, въздържали се, отхвърля се, 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се. Ще проверим. Проверяваме по 18-то изменение, начало на гласуването. Край на гласуването.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 Приема се. 24-то гласуваме на две части. По първата част. Против. Въздържали се, отхвърля се. По втората част за. Против въздържали се, втората част се приема. 25-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 26-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 300. Е, устно изменение за. Против. Приема се. Тридесет първо за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. И с това приключваме с измененията, гласуваме окончателно за а, целият документ електронно. И резултатът, край на гласуването. 49 за, 2 против, 3 въздържали се. Тоест, е, е, резолюцията е прията с е, голямо мнозинство и ще бъде изпратена в комисията по търговията утре. Искам да се върна към гласуването на трето изменение. Не можах да си сложа картата в апаратчето. Бях за, ако обичате, отбележете го. Благодаря много. Мисля, че апаратчето работи. Гласувахме по три резултата. Аз съм благодаря ви, е, че ми обръщате внимание върху това. Това беше първото гласуване за тази сутрин. Сега продължаваме с е, следващата точка от нашия дневен ред. 11 действия на Европейския съюз по отношение на проучването на петролни залежи и нефтодобива в Европа. Имаме многобройни изменения. Започваме с още изменение на Питер Лизе. За. Против. Въздържали се. Приема се. Девето. За. Против. Въздържали се.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 против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение към първоначалния текст за против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против,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 Край на гласуването. 46 гласа за, 3 гласа въздържали се, 8 против. Поздравление за онези, които изготвиха доклада по отношение на проучванията на петролни залежи и нефтодоби в Европа. Много важна тема. Сега стигаме до точка 12 от дневния ред. Ja, Tagesordnungspunkt 12, Bericht von Martin Kellen. Е точка 12 от дневния ред. Докладът на Мартин Каланан във връзка с стандартите за емисиите от нови леки търговски превозни средства. sowas. Wann ist da die Prozedur?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 Бих искала да потвърдя, че сте отбеляза, че нашата група поиска поименно гласуване по консолидирано изменение 1, заедно с консолидирано изменение 2 и 3, както и 10 и консолидирано 5, заедно с 6, както и всички изменения до 1, параграф 1. Параграф 2, извинете. Да, благодаря. Точно така. Отбелязали сме искането от страна на групата на зелените. Процедурата казва, че ако всички са съгласни, няма да има проблем. Ако една четвърт от членовете изразят несъгласие, тогава това няма да е възможно. So. Also, es ist umgekehrt. Äh, es ist ein Minderheitsrecht das... А, всъщност е обратното. Тук има право на младсинството, така че ако една четвърт от депутатите са съгласни, 60 депутати, това означава, че ще имаме поименно гласуване. Така че сега искам да попитам кой е за поименното гласуване по точките, които бяха изброени. Моля да станете. Okay, sind also weit mehr als äh, 16, glaube ich. Добре, да, всъщност става дума за 16 депутати. Видяхме, че сте повече. Ясно е, че ще има поименно гласуване. Gut, Rebecca, weil ich das in meiner Liste jetzt nicht drin habe, wir passen auf, aber dann selber sich melden, falls. Нямам това в списъка си, но ми напомнете, ако трябва по някое изменение да се гласува поименно. So, es geht los. Eine... Да започваме тогава. Тук ще имаме дълго гласуване. Господин Брок е тук. Много интересно наистина. Добре дошъл. Започваме с ИТРЕ 1. А, извинявайте, да, тук в околната среда, комисията по околна среда го виждаме за първи път от 11 години, така че го приветстваме с добре дошъл. Да, тук става наистина въпрос за важно гласуване и тук виждаме този сблъсък между политика и човешко същество. Та така, нека сега да започнем по същество. Изменение ИТРЕ едно за против въздържали се, приема се. Консолидирано изменение едно. Тук имаме поименно гласуване, начало на гласуването.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 Сега минаваме към член 1, параграф 1, изменение 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56, 57, 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, приема се. Сега консолидирано изменение 9 по именно гласуване, начало на гласуването. Äh, und beendet. Край на гласуването. 32 за, 27 против, 1 въздържал се, приема се.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 Въздържали се. Сега ще трябва да проверим с поименно гласуване. Това беше поискано. So, Abstimmung beendet. Край на гласуването. 29 за, 31 против. Отхвърля се. 75 за. А всъщност тук имаме поименно гласуване отново. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 дафюр. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78, 79, 80, 81 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76, 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 13 за, против, въздържали се, приема се. Тран 7 за, против, въздържали се, приема се. 3,83, Тран 8 и 14 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се. Тук ще трябва да проверим. Проверяваме 84. Абсолютно Край на гласуването. Отхвърля се. И 3, 15 за против, въздържали се, приема се. 85, 88, 91, 93, Тран 10 и 3, 16 за, против, въздържали се, приема се. 86-92 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 89 и 317 за, против, въздържали се, приема се. 87, 90, 94, Тран 9 за, против, въздържали се, приема се. А всъщност, извинявайте, 87, 90, 94, тран 9. Тук ще повторим гласуването. Кой е за? За. Против? Въздържали се? Да, приемат се. 96 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 99. 104. 99 и 104. Кой е за? Това са две отделни изменения, така че гласуваме само по 99 в такъв случай. За, против, въздържали се, отхвърля се. 104 изменение. Против, въздържали се, отхвърля се. So, 98, 100, 101. 98, 100, 101, 102, 103. За. Против. Въздържали се. Тук ще трябва да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 97 и 3.18 18 първа част за против, въздържали се, отхвърля се. Ще проверим отново. Край на гласуването. Отхвърля се. 95 на Гроте за, против, въздържали се, приема се. Тран 11 отпада в такъв случай. Тук по, изменение, по изменението, следващото изменение имаме по именно гласуване по член 4. Beendet. Край на гласуването. 25 за, 37 против, отхвърля се. 105 на Уилс за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. ИТРЕ 18 111 плюс 108. За, против, въздържали се, отхвърля се. Тук е поискана проверка. Проверяваме к начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. За малко. 109-110 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 115 и 318 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 114 за. А, извинявате, 114 и 117 за, против. Въздържали се. Тук ще направим проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 112-118 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 Антонеско за, Против. Въздържали се. Отхвърля се. Госпожа Вайсбергер поиска проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Има една карта повече от ТНП. Трябва да има една карта по-малко за НП. Сега всичко е наред. Край на гласуването. Отхвърля се. 116 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 119-120 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 124 и 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 318 е включено тук. Сега продължаваме с 123 и 126 за против, въздържали се, отхвърля се. 121 и 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. 122 и Тран 12 за, 122, Тран 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. 130, 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132, 133, 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 и 318, 141 за, против, въздържали се, отхвърля се. 138, 140 за, против, въздържали се, отхвърля се. 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. 135 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Четвърто. За. Против. Въздържали се. Ще проверим. Ein S und D zu viel. Ein S und D zu viel. Jetzt ist gut. Beendet. Ist... Още имахме един глас повече, но сега вече сме наред. Край на гласуването. Приема се. 15-то изменение е консолидирано. За. Против. Въздържали се. Прието. Добре, ще проверим. Гласуваме с карти. Един повече има от социалистите. Край на гласуването. Е, ясно е, че изменението се приема.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 против, въздържали се, прияти. А сега консолидирано изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Мисля, че беше съвсем ясно, но може да проверим. Значи по 13-то консолидирано проверяваме електронно, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Значи 13-то консолидирано се отхвърля. Изглеждаше ясно, но а, разликата беше малка в гласовете. Сто четвърто. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. А, то е идентично с 150-151, за това Тран 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. и 53 и 154 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Сто петдесет пето за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трам 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Консолидирано 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега член 5. Добре, връщаме се на 14-то консолидирано, гласуваме с карти, начало. Край. И резултатът явно за някои е трудно да приемат поражението, но а, изменението се отхвърля. 158. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И 319. За. Против. Въздържали се. Приема се. 160 за ИТРЕ 19 беше прието, но искате да го проверим. Добре, проверяваме ИТРЕ 19, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И продължаваме с 162 за, против, въздържали се, отхвърля се. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. 163 и 159 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 319 за, против, въздържали се, приема се. 165-то. Продължаваме с отстъп трети от пети параграф 166, 167 за, против, въздържали се, отхвърли се 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. 163, 159 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 18 е част от него, така че продължаваме с 163 и 159, те са идентични. Извинявайте, трябва да гласуваме по трано 18, втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. И сега 163 и 159 идентични, както казахме. Същото и също и 168 от Вайсбергер и други, Гербер и други. Значи за, против, въздържали се, отхвърля се. И 3.19, третата му част за против въздържали се. Трябва да проверим, проверяваме по трета част на И319. Край на гласуването. Приема се. А сега продължаваме с Итри 19, четвърта част. И 171 Антонеско за, против, въздържали се, отхвърлят се. 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. 159 за, Е, тези двете бяха заедно, така че стигаме до 168. Предишните бяха идентични. По 168 за, против, въздържали се, отхвърля се. Консолидирано изменение номер 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ще проверим по седмо консолидирано. Гласуваме с картите. Край на гласуването. Сега е ясно какъв е резултатът. То се отхвърля. 146 и 156 идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. И 320 и 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 147 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано 16-то. И е, седмо на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Консолидирано 17 е, и 8 на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се консолидирано 18 и 9 от, на докладчика за, против, въздържали се, приемат се. Параграф 7. 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. 173, 176 и 321 Всичките заедно гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. 174 за, против, въздържали се, отхвърля се. 177 за, против, въздържали се, отхвърля се. 178 и 79 заедно с 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 180 за, против, въздържали се, отхвърля се. 182 за, против, още един път по 182 гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. 183 и 181 заедно с ИТРЕ 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 184 за, против, въздържали се, отхвърля се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. 187, 188 и 324 за, против, въздържали се, отхвърля се. 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 компромис. За, против, въздържали се, Приема се. 189 за. Против. Задържали се. Отхвърля се. 190, 191 и 192 и 325 за. Против. Въздържали се. Приема се. 172 за. Против. Въздържали се. Приема се. 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. 193-то първата му част, 194-то първа част и 195-то и 326-то първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Стран 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 193 втора част, 194 втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 198 първа част, 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. Осми параграф, осми член. 203 за, против, въздържали се, отхвърля се. 202 за, против, въздържали се, отхвърля се. 201 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 326, втората му част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Консолидирано изменение 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Следващата страница. Следващата страница. 211, 212, 199, 213, 198, втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 214 за, против, въздържали се, отхвърля се. 215, 16, 17, 198, 199 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 218 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 219, 220, 221, 222, 198 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. 224 за, против, въздържали се, отхвърля се. 223 за, против, въздържали се, отхвърля се. Консолидирано изменение 12. За, против, въздържали се, приема се. Следващата страница. Консолидирано изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Тран 23 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 229. Първата част. 230 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Компромис номер 9. Заедно с 229 и 231 за. Против въздържали се, приемат се. 232, 233 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Трам 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 235 за, против, въздържали се, отхвърля се. 236, 237. и 27 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 239, Итре 28 за. Против. Отхвърлят се. 238, 240 за. Против. Въздържали се. Приемат се.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 Зелените имат една карта в повече. Край на гласуването. Приема се. 33 за 29 против. Приема се. Тран 25. Итре 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Тран 26. Итре 30 за. Против въздържали се, отхвърлят се. И 331 за, против, въздържали се, приема се. Докладчик номер 13 за. Не, това отпада. Това отпада. Така стигаме до компромис 10. За, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 21. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Erstaunlich, ja. Also abgelehnt. Очудващ резултат, отхвърля се. 241. За, против, въздържали се, отхвърля се. 242. За, против, въздържали се, Отхвърля се. Нека да проверим 242. Гласувайте, моля. Beendet. Край на гласуването. Нещата наистина са на косъм, но се отхвърля. 243, 244, 245, Тран 28 и Т32. За. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано изменение 22. С 246. За. Против. Въздържали се. Приема се. 247. За Er- Ще проверим консолидирано изменение 22 и 246. Ага. Край на гласуването. Отхвърля се. 247 лепаш за против, въздържали се, отхвърля се. 248 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 29 за, против, въздържали се, приема се. 249 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 333, първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. 250 за, против, въздържали се, отхвърля се. 253 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Also der 10 ist schon angenommen durch eine frühe. Номер 10 вече е прието чрез предишно гласуване. Консолидирано изменение 9. Ако нямате нищо против, преминаваме към консолидирано изменение 6, което пък отпада. Dann haben wir einiges gespart und das geht Seite 27 weiter. Така Отиваме бързо напред към страница 27. Шлитер Хармс 266 за, против, отхвърля се. 267 за, против, въздържали се, отхвърля се. 268 за, против, въздържали се, отхвърля се. 270, 269 за, против, въздържали се, отхвърля се. 271 за, против, въздържали се, отхвърля се. 272 за, против, въздържали се, приема се. 273 за, против, въздържали се, приема се. 274, 75, 76 за. Отхвърля се. Отпада по-скоро. Отпада. И 333 също отпада. Така стигаме до компромис 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 278, 279, 280, 281 и 333 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 277 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 282, 283. 251, 252. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Компромис номер 12. И 284 за. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано изменение номер 8. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Член 12. Изменение 285, което е същото като 286, 288, 289. За. Против въздържали се, приемат се. 15. Гласуваме по първата част на 15. За, против, Още веднъж против. Въздържали се. Приема се. Втората част отпада. Ако искате, може да направим проверка по първата част на 15. Abstimmung ist beendet. Край на гласуването. Приема се. 287 митер 33 за. Против. Въздържали се. Всъщност тези отпадат,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 И 35 първата част за, против. Нека да проверим. Beendet. Край на гласуването. Приема се. 291 за. А, то, то отпада, то отпада. Е, Следващото ни гласуване ще е по консолидирано изменение 2. Wer ist dafür? Konsolidiertes 2. Консолидирано 2. За. Против въздържали се, отхвърля се. 295 за, против, въздържали се, отхвърля се. 294 за, против, въздържали се, отхвърля се. 296 за, против, въздържали се, отхвърля се. Консолидирано изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 297 за, против, въздържали се, отхвърля се. Итре 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 298 за, против, въздържали се, отхвърля се. Итре 35, третата част за, против, въздържали се, отхвърля се. 299 за, против, въздържали се, отхвърля се. 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. 301, 302 за, против, въздържали се, приемат се. 303 за, против, въздържали се, Нека да проверим. 303. Край на гласуването. Отхвърля се. 304. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 305. 305-306 за. И 337 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 307 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 308 и 309. Тран 32 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 310 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да проверим. 310. Край на гласуването. Отхвърля се. 311 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Консолидирано изменение 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. Така стигаме до прембилните точки. 17 за. против, Не виждам достатъчно ръце. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 3-2 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 и ИТРЕ 3 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Консолидирано изменение 20 с 21 за, против, въздържали се, приемат се. 22 за, против, въздържали се, приема се. И 3-4 за, против, против, въздържали се. Нека да проверим. И 3-4. Проверка. beendet. Край на гласуването. Приема се. Dann geht es weiter bei 24.25. Wer ist dafür? Продължаваме. За, против, 24 25, въздържали се, отхвърля се. 26 отпада, 27 отпада, 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30, 31, 33, едно, и три и трепет. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 32 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 36 за, против, въздържали се, приема се. 36, 37, 39 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Тран 1 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 38 за, против,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 46, 41, 44 и 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46, втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, Пиети Кейнен. За, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 2 за, против, въздържали се, отхвърля се 47 за, против, въздържали се, отхвърля се, тран 3 за, против, въздържали се, приема се, итре 8 за, против, въздържали се, приема се, итре 9 за, против, въздържали се, отхвърля се, 48 за, против, въздържали се, отхвърля се, 49 за, против, въздържали се, отхвърля се, 50 и тран 4 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 51 за, против, въздържали се, отхвърлят се. И трет 10 за, против, въздържали се, проверяваме. И трет 10. Up beendet. Край на гласуването. Отхвърля се. 54 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Тран 5 и 53 за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 Сега бих искал да изчакаме малко. Имаме 5 минути сега, в които ще проведем разисквания. Трябва да проведем да не сме забравили нещо. Кратка пауза преди да преминем към окончателното гласуване. Seid ihr alle da? Ja. Всички май сме тук, това е добре. Преди да преминем към окончателното гласуване, имаме три изменения, които сме пропуснали. Моля сега да отворите на страница 30 мислехме, че сме гласували по всичко, но всъщност не сме, защото консолидирано изменение 4 не се прие. Страница 30. Сега. Изменение 291. 292 и ИТРЕ 35 втората част. Това е на страница 30. 291 Вилс за, против, въздържали се, отхвърля се. 292 за, Вайсгербер. Против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Добре, ще проверим. 292. So, dann beenden wir die Abstimmung. Край на гласуването. Отхвърля се. И 35 втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. И така сме гласували вече по всичко и стигаме до окончателното гласуване по електронен път. по именно гласуване. Край на гласуването. Има двама въздържали се, 31 гласа за, 25 против, 58 гласували. Сега второто гласуване, проекто резолюцията. Кой е за? Против. Край на гласуването. 32 гласа за, 25 гласа против, един въздържал се. Поздравления за докладчика. Berichterstatter wünscht das Wort, bitte. Uh, Chairman, <clears throat> I, I missed the vote on the draft report. I assume it was carried. Бихме ли могли да видим просто цифрите, защото не можахме да ги видим на екрана, иначе да, ясно сме, че се приема. Да, преди всички да си тръгнат, мога ли да изкажа специална благодарност на докладчиците в Сянка. Труден беше процесът, не беше лесно да постигаме съгласие за това. Консолидирахме измененията, но благодаря на всички за сътрудничеството и знам, че ни очаква много трудна работа за напред и се надявам да поддържаме тези добри взаимоотношения. В крайна сметка имаме политически различия, но е важно да работим заедно. Благодаря на докладчиците в сянка. Благодарим за търпението. Да, наистина благодаря, казва господин председателя. Благодаря на докладчика в сянка. И така, резултатите са 31 за, 25 против, 2 въздържали се. Ето сега, ако виждате резултата, всъщност извинявайте, става дума за 31 на 25 на 1 въздържал се. Tagesordnungspunkt 13 Information über verschreibungspflichtige human... Сега тук имаме точка 13 информация относно лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание. Изменение на регламент 726 от 2004 година. Докладчик е Кристофър Филнар. Да, благодаря. Нямаме никакво време. Извинявайте, само да си включите микрофона. А, ползвам грешния микрофон, извинявам се. Знаем, че имаме големи ограничения във времето, ще бъда съвсем кратък. Много благодаря на всички, които искаха да достигнем компромис и да избегнем празната риторика. Ако си бяхме помислили преди година, че, сме в, че ще сме в тази ситуация сега, нямаше да повярвам, нямаше да повярвам, че ще получим толкова е подкрепа за консолидираните изменения, за всички компромиси. Аз не смятам, че това е мое постижение, напротив, постижение на моите докладчици докладчици в Сянка. Им благодаря за добрите идеи. Благодаря на всички. Да се надяваме, че ще постигнем успех. Да, много благодаря. Много благодаря на всички, които работиха по този документ. Господин председател, нека да кажа нещо съвсем накратко. Като докладчик, както каза господин докладчика, ние наистина постигнахме добър напредък при изготвянето на тези два текста. За нас беше важно да свършим тази работа, различаваха се нашите мнения. Това ще се види при гласуването но това особено въжи за компромисно изменение първо. В крайна сметка обаче успяхме да постигнем нещо, добър резултат. Това означава, че всички в Европа ще са по-добре информирани и лекувани за в бъдеще. Да, благодаря, казва господин председателя. И сега по измененията господин Шлитер. Да, наистина имахме един конструктивен процес и благодарение на това искам да оттегля изменение трето, защото оригиналното, първоначалното предложение на комисията, но благодарение на конструктивността на докладчика, можем да работим и да продължим да работим по това предложение. За това оттеглям своето изменение номер 3 по отхвърлянето. Благодаря. Добре, добре. В такъв случай можем да започнем с изменение 6 и 7. Кой е за? Гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 и 9 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 10 и 11 за, против, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да, всъщност 13 е, и 14 са еднакви, така че продължаваме с имко 3 за против въздържали се, приема се. Имко 4 за против Имко 4, не Итре 4, а Имко 4. Итре 4 отпада. Имко 4 за, против, въздържали се, приема се. Второ, за, против, въздържали се, приема се. А, сега ще проверим. Abstimmung beendet. Край на гласуването. Две се отхвърля. 15 и 16 за. Против. Въздържали се. Проверка. Abstimmung ist beendet. Край на гласуването. Приема се. Имко 5 и Итре 5 отпадат. Затова минаваме на 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. И стигаме до имко 6 и итре 6 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20-21 за, против, въздържали се, приемат се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 3-8 за, против, въздържали се, приема се. Имко 8, да, това отпада всъщност. Стигаме до 23-то за, против, въздържали се, Отхвърля се. 24-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да, проверка на 24. So Край на гласуването. Отхвърля се, да. Двадесет и пето за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 26 шесто за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27 седмо за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 28 осмо за. Против въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се. Да, и това се отхвърля. И стигаме до точките от преамбюла. Имко 1 и 3 1 за против, въздържали се, приемат се. Едно от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Имко две за, против, въздържали се, приема се. И тре две отпада. Пето за, против, въздържали се, отхвърля се. Итра 3 за, против, въздържали се, приема се. Сега е крайното гласуване, електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Петдесет и две за, 2 против, 3 въздържали се. Поздравления за докладчика. Сега обаче разбирам, че трябва да гласуваме за втори път, тъй като е, е, трябва да гласуваме по проекто резолюцията, начало на гласуването.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 Аз по същия начин искам да оттегля тук своите изменения, поради същите причини, които изтъкнах преди това. Добре, казва господин за затова получава, продължаваме с страница 2, член 1. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано второ за, против, въздържали се, трябва да проверим. Beendet. Край на гласуването. Отхвърля се. Консолидирано изменение трето за. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано изменение четвърто за. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано изменение пето за. Против. Въздържали се. Приема се. 82 изменение. Гласуване по първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 83-то. Моделно гласуване. Първата част за. против, а, първата част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 12 и 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84-то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 94-то за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против,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 Против. Въздържали се. Приема се. Добра проверка. По 110 електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. Следващата страница 117 за, против, въздържали се, приема се. Сега продължаваме с имко 15 за, против, въздържали се, приема се. Сто 19 за, против, въздържали се, приема се. Имко 16. Проверяваме 119 сега. Край на гласуването. Приема се. Имко 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега 120 за. против, въздържали се, приема се. 120 проверка електронна. Край на гласуването. Ами приема се, да. 121, 122 за, против, Въздържали се. Приема се. Сто двадесет електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. И 3, 12 за. против, въздържали се, отхвърля се. 123, 124 за, против, въздържали се, приема се. 125 за, а, това отпада всъщност. Точно така. Тогава минаваме на следващата страница. 126 и имко 18 за, против, въздържали се, приема се. Сто имко 19 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 13. 127 имко 19 електронна проверка. Приема се. Тринайсто от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Die Abstimmungsliste sagt, dass der Änderungsantrag 100 тук в списъка виждаме, че това трябва да, отпада, да отпадне, защото консолидираното изменение трето е прието. Но тук става дума за информацията, която се предоставя и изменение девето като че ли отива малко по-нататък. Тук може да се приеме този текст. което ще отговаря и на предложението на комисията. Тук ще ви го изчета. Става дума за информацията, която се съдържа в котията на лекарствения продукт. Трябва да бъде представена в форма, която се чете лесно. А също така съдържа и кратко описание – на ефекта, от който се нужда. По този начин пациентът ще разбира напълно за какво става дума и ще знае какви са ефектите на лекарството. Предлагам този текст да бъде прият. Искам да попитам дали докладчика е съгласен. Also, die Meinung hier oben ist eigentlich, dass das durch den konsolidierten... Äh, ами, ние смятаме, че това е включено в консолидирано предложение трето и няма да е, не е необходимо да провеждаме още едно гласуване. Така че по-скоро искам да кажа, че няма да гласуваме още веднъж, защото този текст е включен в изменение трето. Включена е, така или иначе. Вече сме го решили този въпрос. Така че сега продължаваме за 128. Отпада. Всички тези отпадат. На зупа. Това ще ни спести доста време. 10 Направо отиваме на страница 15 и продължаваме с 187 за. А, всъщност това е оттеглено пък. 188 е оттеглено. И отиваме на имко 31 за, против, въздържали се, приема се. ИТРА 23 за против въздържали се, отхвърля се. 189, имко 32 за, против, въздържали се, приема се. Итре 24, и, Итре 25 за, против, въздържали се, приемат се. Итре 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 191, 192 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 193 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 327 за, против, въздържали се, приема се. 194 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. 196 и имко 33 за, против, въздържали се, приемат се. 197 на Марина Янакодакис за, против, въздържали се, приема се. Итра 29 за, против, въздържали се, приема се. 198, 199, 200 за, против, въздържали се, приемат се. Итре 30 за, против, въздържали се, приема се. Добре, проверка по ИТРЕ 30. Everybody voted? In favor, yeah. Rapporteur was in favor, so... Докладчикът беше за, така че да. 201 за. Против. Въздържали се. Приема се. 204 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 205 до 206 до 207 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 34 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 208 за. Против. Въздържали се. Приема се. 18-209 за, против, въздържали се, приемат се. 210 и имко 35 за, против, въздържали се, приемат се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 212 за, против, въздържали се, приема се. Двеста и за, против, въздържали се, приема се. Zweihundertdreiundzwanzig, zweihundertvierundzwanzig. 223, 224 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 225, 226 за, против, въздържали се, приемат се. 227 за, против, въздържали се, отхвърля се. 228 за, против, въздържали се, приема се. И 333 за, против, въздържали се, отхвърля се. 229, 230 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 20 за, против, въздържали се, приема се. И 334 за, против, въздържали се, приема се. Да, Господин Лизе. Да, благодаря, господин председател. Бих искал по 231 да имаме гласуване по-отделно по втората част, която започва с by way of derogation до края на текста. Според мен трябва да имаме отделно гласуване по тази втора част. Ако разбира се няма възражение, ще ви бъда изключително благодарен. Благодаря, казва господин председателят. Има ли възражение срещу отделно гласуване? Не, в такъв случай, ако а, всички са наясно за какво гласуваме, гласуваме по първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, и това също се приема. 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. 234 за, против, въздържали се, отхвърля се. 235 за, против, въздържали се, отхвърля се. 236, 237 за, против, въздържали се, мисля, че се приема. Ще проверим. Abstimmung beendet. Е, Край на гласуването. Да, струваше се да проверим, наистина се отхвърля. А, нали е ясно? 238 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 239 и 240 и 241. Те са идентични. Кои са за? Против. Въздържали се. Приети. Двеста четвърто. За против, въздържали се, отхвърля се. 245 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, прието. 247, заедно с имко 38, за, против, въздържали се, приемат. 248 за, против, въздържали се, приема се. И 336 за, против, въздържали се, прието. Имко 39 за, против, въздържали се, прието. Двеста за, против, въздържали се, отхвърля се. 257 за, против, въздържали се, отхвърля се. 258 за, против, въздържали се, отхвърля се. 259 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 на две части по първата част за, против, Приема се по втората част за, против, въздържали се и приема се. На следващата страница. Имко 42 и 267 за, против, въздържали се, приемат се. 268 за, против, въздържали се, приема се. 269 за, против, въздържали се, отхвърля се. 270 за, против, въздържали се, отхвърля се. 272 за, против, въздържали се, отхвърля се. 272 за, против, въздържали се, отхвърля се. 261 имко 43. За? Има ли за? Против? Въздържали се? Приема се. И 338 за против, въздържали се, приема се. 274 за, против, въздържали се, приема се. Двеста седемдесет и пет за, против, въздържали се, приема се. 276 277 и 278, извинявайте, жали се, приемат се. Ще проверим. Значи 277 и 278 проверка. Гласуваме с картите. Край на гласуването. Прияти. И сега стигаме до 200 и 280 за, против, въздържали се, приема се. 283 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 282 за, против, въздържали се, отхвърля се. И на следващата страница 285 за, против, въздържали се, отхвърля се. 286 за, против, въздържали се, прието. И 340 за, против, въздържали се, приема се. 287 и имко 345 за, против, въздържали се, приема се. 288 за, против, въздържали се, приема се. 289 за, против, задържали се, приема се. 291 за, против, въздържали се. Трябва да проверим резултатът. Край на гласуването и резултатът е а, изменението се приема. И 342 за, против, въздържали се, приема се. 294 е, идентично е, така че продължаваме с 24-то устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 25-то за, против, въздържали се, приема се. 26-то за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 295, то е устно изменение, с устно изменение, за, против, въздържали се, приема се. И сега точки от преамбюла. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34. И заедно с имко 1. За, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Едно за, против, въздържали се, отхвърля се. 36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 За, против, въздържали се, приема се. Второ, за, против, въздържали се, приема се. Имко 3, за, против, въздържали се, приема се. 43-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четиридесет и четвърто и четиридесет и пето за, против, въздържали се, отхвърлят се. Трето за, против, въздържали се, прието. 49 за, против, въздържали се, прието. И сега на следващата страница. 53-то за, против, въздържали се, прието. 56-то. Първата му част за, не са чалде, това е изменението за, против, въздържали се, отхвърля се. Първата част на пето за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, прието.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 И сега стигаме до последната страница на списъка за гласуване с радост. И 3-6. За. Против. Нека проверим. Е, гласуваме с картите по и 3-6. Край на гласуването. Отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, приема се. Имко 10 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против,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 господин Соник трябва да си натисне копчето на апарата за гласуване. В такъв случай всички са гласували и резултатът е 48 за, 1 против, 3 въздържали се. И това е второто гласуване по, по е Втори сега гласуваме за законодателството.